Dear colleagues, can we start with our works? Колеги, предлагам да започнем. May continue in, in uh, Italian? Ще продължа на италиански. Ако сте си сложили слушалките, продължавам на италиански. но сега вече наистина продължавам на италиански. Радвам се. Радвам се, колеги, че е, присъствате на нашето заседание. Много се радвам да ви пожелая щастлива и здрава нова година и си пожелавам една добра работа с вас. Освен това, Честита нова година и на министъра на културата на Латвия. Тя днес е сред нас и ще говори след малко за приоритетите на латвийското председателство. Преди обаче да започнем с точка четвърта, нека видим какво ни предлага дневният ред. Както казах, Вие знаете, че защитаваме ценностите на Европейския съюз, за това предлагам да направим да а, мълчим за една минута в, по повод на а, зверски убитите журналисти във Франция, Чарли, на списанието Чарли Епто. Знаете, имаше още жертви, полицаи загинаха във Франция. Затова предлагам да посветим на тези жертви една минута мълчание. В Страсбург също отбелязахме нашата почет с минута мълчание, но смятам, че това е важно и за нашата комисия, тъй като свободата на словото е нещо за нас, което е много важно. Благодаря ви. Благодарим на, министр, на латвийската министърка, която поде една инициатива за подписка на всички министри на културата в Европейския съюз за осъждане на тези зверства. Така ние ясно заставаме зад ценностите на Европейския съюз. На следващо място имаме добавена точка. Става дума за доклада на госпожа Кристина Либацка. Това е процеса от Болония. Това е доклад по собствена инициатива, който ще обсъждаме вместо доклада, посветен на инвестиционния план на Юнкер. А, през, а в сряда за този доклад ще се говори в председателския съвет. Ние също ще обсъдим този план. Важно е всички тези работи да вървят бързо. Затова искам да ви попитам, съгласни ли сте с променения дневен ред? Той е с тази добавена точка. Благодаря ви. На следващо място одобрение на протокола от заседанието 1-2 декември 2014 година. Имате го в папките си. Ако нямате възражение, в такъв случай протоколът въжи за прият. А сега моите съобщения за вас. Най-напред езиковият режим днес. Имаме френски, италиански, датски, испански, чешки, унгарски, латвийски, полски, български и румънски. А, имаме и латвийски, както казах. Защото имаме посещение от Латвия. Искам и да кажа още нещо. ще се обсъжда в нашата комисия мрежата за джендър стриминг. Ще има работна група, която ще работи с съответните комисии в тясно сътрудничество. Аз искам да помоля докладчика за джендър стриминг да подеме връзки с тази работна група. Говори се за специален метод, който ще бъде приложен в Комисията по правата на жените ще се изготвят становище, становища, така че ще имаме възможност да работим с колегите и то по-специално по този доклад, доклада за gender streaming. А сега преминаваме към представянето на приоритетите на латвийското председателство. Ще обменим мнения с латвийския министр на културата Тейс Мелпарте. Добре дошли в нашата комисия. Как ще процедираме? Най-напред ще дам думата на министъра на културата. След това ще дам думата на министъра на образованието и науката. Тя също е тук. И ще помоля е, министрите да се, да се ограничат в 15 минути, след което ще имаме възможност да обменим мнение, да зададете въпроси. След което в рамките на половин час гостите ще имат възможност да ви отговорят. Ще видим как ще ни стигне времето. Вероятно ще направим два кръга въпроси. И така давам думата на госпожа Мелпарте. Искам преди това да кажа, че се намираме на кръстопът в началото сме на нов мандат. Утре ще се срещнем с комисаря Наврачач, а в последствие ще имаме среща с комисар Етингер. Ще говорим специално за стратегията Европа 2020. Ще е, е, видяхме приоритетите на комисията. И според мен е важно темите за културата, креативността и образованието да намерят централно отражение в стратегията 2020, защото предстои преосмислене на тази стратегия. Мисля, че е много важно да се видят връзките между културата и економиката, както и културата и другите политически области. Благодаря, госпожо министър, имате думата. You, Благодаря, госпожо председател. Аз също бих искала да изразя удоволствието си от вашата покана, за да обсъда с вас проблемите, свързани с културата и образованието. С удоволствие ще слушам вашите предложения, забележки, вашата загриженост. И бих но понеже а, имаме тази възможност, бих искала да продължа на латвийски, моят матерен език. Госпожо председател, дами и господа, бих искала още веднъж да ви кажа, че за мен е удоволствие да ви представя приоритетите на, Латвийското председателство в областта на културата, като по този начин продължаваме отличното свършената работа от италианското председателство. Бих искал първо съд, да изразя своето съболезнование и своята подкрепа на френският народ за случилото се в Шарли Едо. Митната мълчание, която спазихме в паметта на убитите журналисти и карикатуристи. Доказват още веднъж, че ние сме единни в защитата си на европейските ценности и на всички онези, които станаха жертви на тази трагедия. Всички министри на културата в Европейския съюз предприеха скорошни мер, мерки и, и, и, и инициативи, които а, първо <clears throat> за да заклеймят а, варварските действия и същевременно да докажем, че европейската а, култура почива на неизменни ценности, че ние можем във всеки един момент да разчитаме едни на други. Целта е да има повече разбиране, повече обяснение, повече разпространение на нашите е, ценности, да, да работиме за създаването на едно благоприятно културно е, пространство, където културите биха могли да се раз, развиват не в противопоставяне, а в допълване, със създаване на едни хармонични общества. Живеем в свят, където като че ли ценностите и културите все повече и повече се противопоставят от, от една страна те имат универ, универсални, универсален характер. Това, което виждаме в музеите, в изложбите, но същевременно те отразяват също така и много понякога противоречиви и а, отиващи в различни посоки становища и мнения. Така че ние трябва да работиме единно ръка за ръка, за да могат различните народи и различните общества да живеят в унисон със своите виждания и своите възгледи в хармония. Дами и господа, бих искала да ви представя приоритетите на латвийското председателство. Творчеството и културата са основна част от културните политики на Европа благодарение на развитието на аудиовизуалните технологии за създаване на нови работни места и за подобряване и усъвършенстване на единния цифров пазар. Творчеството, което е в основата на културата, създава възможности за развитие не само в областта на културата, но и в много други области. Туризма, цифровата економика, културния туризъм, създаването и развитието на творчески и новаторски умения, създаване на нови културни инфраструктури и също така всичко свързано с културното наследството. Миналата година в съвета обсъди ролята на културата за изпълнението на стратегията до 2020 година и различните инструменти, които са много важни за развиване на предприемачеството и така наречените хори, хори, хоризонтални тенденции, които са част от абсолютно всички политики. Цел, цел, Цел, целта е също така да се намери начин културата да има положително и последици върху развитието на други е, видове култури и да спомогне за социалното включване на всички слоеве на обществото. Латвийското председателство стъпи на заключенията на съвета относно присъствието на културата в различните области на и политики на Европейския съюз. До приноса на културата в другите области е нещо, което ни, няма нужда да бъде допълнително доказвано. То е повече от ясно. Необходимо обаче да се дадат допълнителни инструменти на местните и регионални оператори за изпълнение задачите на тази политика. Заедно с Европейската комисия ще организираме две конференции в е, Рига. Едната ще бъде през марта, е, като едната ще се спадне с е, седмицата на творчеството в Рига, като това ще бъде една възможност за задълбочаване на културните политики и укрепване на различните инструменти за изпълнението им. Също така бихме искали да участвате и в тази, и в следващата конференция, която ще има за цел първата от тях за изтъкване на най-добрите модели на сътрудничество и начина за задълбочаване на това сътрудничество. А втората конференция конференция ще бъде за взаимодействието между културното наследство, архитектурата, модерното изкуство за създаване на допълнителни и по-добри условия за живот на нашите съграждани. Дами и господа, аз високо цена приноса на вашата комисия за насърчаване и изпълнението на културните политики на Европейския съюз. Готова съм да направя всичко, което мога, за да работиме с вас за едно по-тясно сътрудничество в различните културни области. Е, Пролета на 2015 година ще бъде от огромно значение, тъй като ще се направи междинен преглед на стратегията за развитие и за етост ще, ще, се, ще се преразгледа приноса на културата и е, <clears throat> образованието за постигането на целите, залегнали в стратегия 2020. Културата и е, иновационните индустрии са двигатели на, економи, на економическото развитие. Те разполагат с един огромен потенциал, който обаче трябва да се доразвива, който винаги може да се доразвива, като по този начин допринася за, за постигане и а, изграждане на, на наистина един единен цифров а, пазар. Е, същевременно културата, новаторството и е, културното наследство са от огромно значение, тъй като самото културно наследство е много специфично за всяка една страна, за разнообразието на нейната култура, така че нашата цел е, е културата и новаторството да е, спомогнат за цялостното развитие на Европа и смятам, че мога да, да разчитам на вас. За това искам да кажа няколко думи и за нашите приоритети в областта на аудиовизуалното е, на, с аудиовизуалния пазар. Господин Юнкер каза, че това ще бъде един от приоритетите на комисията. Е, в центъра на политиката ще бъдат потребителите в пазара, които трябва да имат не възпрепятстван достъп до музика, култура, филми, независимо къде се намират в Европа. Тоест, е, също времено производителите на съдържание, различните медии, е, авторските права, всичко това трябва да бъде, да се развива в един е, комплексен подход. Комисията, може би за пръв път, под, подчертава наистина водещата роля на културата и медиите за бъдещото развитие на Европейския съюз. В основата, разбира се, е плурализма на медиите и разнообразието на, култу... на културите. И за това съд... съдържанието трябва да бъде много разнообразно, но същевременно много е, качествено и да отговаря, разбира се, на изискванията на Европейската карта за фундаментални основни е, права. За за това трябва да, да, да, да, и да премислиме по какъв начин ще е, преразгледам, ще, пре, е, ще подобриме и усъвършенстваме достъпа на европейците до е, културното съдържание, е, създавано в Европа. За това ще се допитаме до експерти и ще работиме с тях. Латинското председателство ще допренесе и към дискусията за бъдещето на директивата за аудиовизуални услуги, е, която е от огромно значение за развитието на нашата економика. в тази директива трябва да бъде преразгледана. Такова решение бе взето по времето на литовското и италианското председателство. И единия цифров пазар не трябва да а, се а, ограничава само с инфраструктура и економика, а в него трябва да има културно съдържание, разнообразие и новаторство. Дами и господа, в заключение бих искала да подчертая още веднъж, че европейското бъдеще е в наши ръце, но ние можем да го изградиме само заедно. Логото на латвийското председателство отговаря на това наше виждане за бъдеще. Е, ние сме готови да се изправим пред е, предизвикателствата в е, културното пространство, но това можем да го направим само заедно. Благодаря ви за вниманието и съм готова да отговоря на всички ваши въпроси. Председателката, благодаря. Благодаря. Това, което чуваме е много успокояващо, когато обсъждаме тези въпроси. Първо искам да дам думата на колежката Сабин Ферхайен. Благодаря. Госпожо министър, имам три въпроса най-напред. Вие говорихте за културата като част от креативната индустрия. Аз имам чувството, че в миналото, в рамките на регионалните структури за подкрепа културният сектор е, имаше проблеми, именно защото културата има двойна функция. При финансирането е, трябва да е, говорим за културни програми, които не бива да имат е, някакъв търговски, комерциален характер, но не винаги всички проекти могат да бъдат така изчистени. И проблемът е или да се вземе кредит за определени проекти, или пък да се дадат средства от европейските фондове. А, моят въпрос е дали може да има по-гъвкав подход към културните проекти. И на второ място, е, говорим за очакванията на потребителите е, и тяхното желание да участват в културното му, разнообразие в Европа и от друга страна ползването на тези продукти. Въпросът ми е как латвийското председателство смята е, да удовлетвори очакванията на потребителите. И на следващо място споразумението ТИТИП. Е, много е трудно да се направи ясно разграничение между аудиовизуалните услуги и другите услуги. Проблемите са свързани с определението на аудиовизуалната индустрия и определението култура. Бих искала да зная как, е, какво е, е, каква е представата на латвийското председателство за преговорите по ТИТЕП. Господин Еберт, госпожа Еберт. Благодаря, благодаря, госпожо министър, за, вашите, за вашето изявление. Вие казахте ясно, че вашето председателство ще се съсредоточи главно върху разнообразието на културния пейзаж, разнообразието на мненията, за това заставате и подчертахте значението на креативния сектор. Според мен обаче важно е да се направи опит за пробив за една обща позиция на съвета за общия цифров пазар. Цифровият пазар се разделя на три части. Една голяма част ни занимаваше в е, нашата комисия е, и то виждаме колко много проблеми има в тази част. Е, парламентът има обща позиция по въпроса за нетната неутралност. Това исках да кажа, че а, е голям проблем за нас, но от друга страна а, трябва да дадем шансове за повече креативни идеи, за повече разнообразие. И а, мрежата дава голяма възможност хората да достигнат до такова разнообразие. Но това, което чувствам, вероятно, латвийското председателство ще направи предложение за това е, само по принцип да се регулира материята на нетната неутралност и е, стоста ще се отдалечи от нашата концепция да има е, законодателно регулиране на материята, е, и за ясно постановяване на възможностите за специални услуги при нетната неутралност. Моят въпрос е какво е какво е каква е вашата позиция по отношение на аудиовизуалните медии? Сега за ТИТИП имам въпрос. Нашата позиция като парламент беше много ясна. Ние искаме изключение за аудиовизуалните менти от мандата, от обсега на споразумението, но нещата по, отношението на култу... по отношение на културата са доста ясни, но са доста обтекаеми по отношение на аудиовизуалните медии. Трябва да намерим формулировка, която да да удовлетвори очакванията ни от бъдещите технологии. Не бива да гледаме само услугите, трябва да вземем предвид и инвестициите в аудиовизуалния сектор, защото може да се открехне задна вратичка за релативиране на изключенията, което много-много ще накърни целостта на европейската култура. И на последно място. Говорихме в нашата комисия в рамките на едно изслушване за идеята да се направи една култура, една, една година на културното европейско наследство. Ще помислим за мото. Моят въпрос е какво смятате по принцип за една такава идея? Бихте ли подкрепили тази идея в рамките на вашето председателство? Е, председателката благодаря. Господин Адинорфи. Благодаря, госпожо председател. На свой ред искам да благодаря на госпожа министъра. Аз искам да задам три основни въпроса. и искам да получа няколко допълнителни обяснения по тях. По принцип, когато се спрем на образованието, придаваме значение на образованието е, като средство за умствено обучение на бъдещите европейски граждани – Училището е, трябва да възпитава и граждански ценности. Е, това е основа на всяко човешко общество. Както каза госпожа министъра, културата е съзнанието на една нация. И за това е, бих искал Европейския съюз да обърне по-голямо внимание на този аспект на нещата, който се пренебрегва за сметка на обучение, чиято цел е единствено намирането на работа. Като се има предвид случилото се във Франция, мисля, че невежеството води до нетърпимост и съответно до насилие. И е, се надявам, е, че никога няма да забравим, че познанието на другия е основата на мирното съвместно съществуване. Затова бих искал да разбера какви са проектите на вашето председателство, за да се поемат ангажименти в тази област. По... Имам втори въпрос. Е, бих искал да попитам е, госпожа министъра дали възнамерява да продължи политиката е, към младите хора и най-вече гаранциите за младите хора, преди няколко месеца се смяташе, че това е панацеята, която ще разреши всички проблеми на младите хора, но в край на краищата това потъна в забрава. А това е един от основните проблеми на Южна Европа, където безработицата не само не спада, а тъкмо обратното, като например в Южна Италия, се увеличава. И затова Искам да попитам госпожа министъра дали има намерение да работи по гаранциите за младите хора и има ли конкретни проекти. Последен въпрос. Съсредоточен основно върху културата. Както госпожа министъра каза, често това е въпрос на економически възможности, последици, последица от економически ръст. Лично аз не вярвам, че економическия растеж води автоматично до създаване на работни места. Това е неолиберален възглед. Но в някои страни, като например е, е, в Южна Италия, откъдето идвам аз, някои страни трябва да се служат с културата, е, за да дадат тласък на определени економически отрасли. Много често се смята, че културата е продукт, предназначен за продажба, но тя принадлежи на всички и на нас, както и на предходните поколения, така и на следващите поколения. И за това искам да ви попитам, имате ли план за действие или конкретни мерки, чрез които ще имате предвид отражението на економиката, на културата върху економиката. Председателката госпожа Трипъл, после ще чуем отговора на госпожа министъра и след това ще пристъпим към втория тур от въпроси. Знаете, че първо ще говори министъра на културата, след това ще имаме изказване и за младите хора. Госпожа Трипъл. Благодаря ви за речта. Първо искам да кажа, аз подкрепям това, което каза е, Сабина за е, неутралитета в интернет, а също така и въпроса за ТТИП. Тоест, какво означават изключенията и ясно обяснение на аудиовизуалните услуги и е, какво определение да им дадем. Имам въпрос към вас. Вие казахте, че Европейската комисия проявява интерес към единния дигитален пазар и за потребителите да има е, по-добър трансграничен достъп. Всички ние споделяме този интерес но искам да ви напомня, е, че чрез Туинет не би трябвало да поставим под заплаха устойчивото финансиране на е, фирми. Е, искам да знам какво е вашето мнение. Имам още един въпрос. Имаше слухове, че вероятно Европейската комисия размишлява върху отказ от финансовата подкрепа за Европеяна. Какво е положението? Благодаря ви. Grazie, Gatrupele. Io darei la parola a questo punto, se crede, al Ministro per intanto per un giro, un prima, un giro di risposte, anche per evitare di avere troppe domande a cui rispondere. E se, I give you the floor for the answer. Thing. Es mēģināšu secīgi atbildēt, jo tas jautājums uzdošanas, jautājums uzdošanas dinam. Благодаря ви. Ще се опитам да отговоря в същия ред. Динамиката на въпросите беше бърза. Ако не отговоря на някой въпрос, то е просто защото не съм се записала всичко, но ще се постарая. Е, първия въпрос за културата като творческа промишленост. Е, много често изпадаме в положение, при което културата се разглежда като нещо отделно, нещо самостойно. Аз съм напълно съгласна, че този подход е неправилен – Ние не можем е, да изолираме културата от останалите въпроси, затова трябва да продължим и работата си върху е, културата като отрасъл и върху творчеството и е, да подчертаем значението на този своеобразен отрасъл. Ключовите думи, трансгранично, например, които бяха споменати, това е правилният подход. Ние е, е, е, можем да използваме културата и творческия процес и в други области, защото според нас най-важно е сътрудничество. Не трябва да е, превръщаме е, творците, примерно в, в економически специалисти. Те трябва да могат да си вършат работата, но в сътрудничество с други отрасли. По този начин ще се разгърне техния творчески потенциал, техните идеи ще се претворят в творби. Въпросът за връзката обаче с отраслите, с останалите отрасли е, е, е, е просто друг въпрос. Имаме е, много добри примери за стимулиране и за намиране на нови решения. Това не се отнася само за економиката. Имам предвид отражението на културата върху економиката ние е, смятаме, че трябва да продължим да работим върху понятието трансграничност и чрез е, положителни примери е можем да подчертаем, че културата и изкуството могат да се отръжат на социалните служби, на решения на транспорта, въпроси свързани с околната среда, с устойчивото развитие. Затова основната проява ще бъде конференцията на експерти – и е, ще поставим ударението на примерите за добри практики. Друго нещо много важно, е, които е, можем да видим и в проведените вече дискусии в съвета. И това ще продължи на следващото заседание на съвета през май. Това ще бъде въпроса за доказателствата за това отражение за това влияние. Ние като председателство говорим за изследвания, за фундаментални изследвания и за доказателства. Трябва да има практически доказателства за отражението на изкуствата и на творческия процес върху други области. Следващия въпрос за така нареченото споразумение ТИТИП, трансатлантическото споразумение ТИТИП – тук искам да заявя ясно нашето мнение. Е, имаме предвид е, срещата на министрите през юни 2013 година, е, както и на срещата през октомври 2013 година. Там беше изразено единно мнение на министрите, че Аудиовизуалният сектор трябва да бъде изключен от това споразумение. Латвийското председателство ще подкрепя този подход. Ще подкрепяме комисията, за да можем да предоставяме информация на комисията как се развиват тези дискусии за в бъдеще. А, имаше още един въпрос, който беше зададен от няколко депутата, свързан с авторските права. Да, е, въпросът за авторските права е, е свързан с развитието на единия дигитален пазар. Е, това е предпоставка за да има достъп до него и за стабилност. Ние говорим за стабилност чрез разнообразни контакти, но технологичната интероперабилност, технологичната съвместимост е много важна. А, освен това, а, трябва да се има предвид и езиковото разнообразие. Езиковото разнообразие е много важно в а, цифрова среда. Така че трябва да могат да се използват различни езици, а също така и машинен превод. Ние през май ще организираме среща по аудиодигитални конференции. Ще говорим и за неутралитета в интернет, това е много важно за развитието на единия дигитален пазар. Аз съм съгласна с вас, че единния дигитален пазар е свързан, им, има три части и е свързан с друг, други индустрии. И затова има специален заместник-председател на Европейската комисия, който отговаря за тези три тематични области. И аз се надявам, че по този начин, работейки съвместно с заместник председателя на Европейската комисия, ще е, постигнем известна хармония в развитието на единния дигитален пазар. Имаше въпрос за годината за европейското културно наследство. Това е, е чудесна инициатива. Ние искаме да организираме конференция върху културното наследство, но също така върху съвременната архитектура и дизайна. И се надявам, е, че на тази конференция ще можем да се справим на въпроса за европейското културно наследство. Благодаря, а, казва председателката. Сега ще направим а, втория кръг въпроси. Моля, колеги, бъдете кратки. Джоли Уорд. Аз а, много цена цитата, който преведохте вие, че културата е съзнанието на нацията. А точно в момента ние преживяваме борба борба за запазване на мира сред нашите нации и културата би могла да бъде отвлечена от екстремни сили и да бъде използвана за техните цели. За мен е, това е страшно важна област, в която трябва да работим. Важно е да помним този цитат и важно е също така да ценим и да подчертаваме е, културното многообразие и да не допускаме то да става причина за разделяне и омраза сред нашите граждани и общества. Е, колегата Джаконо. И така, господин Диаконо, благодаря. Ще се опитам да бъда кратък и ясен. Вие говорихте за вашите приоритети и говорихте за интердисциплинарните области, за социалната интеграция, за социалното условие, но тук би трябвало да става дума и подкрепа, за подкрепата към креативната индустрия. Моят въпрос е, как ще подкрепяте европейското кино по време на вашето председателство? Защото това е не само културен, но и економически сектор. Благодаря. Госпожо министър, искате ли да отговорите? Jā, paldies par jautājumu. Ļoti iepriecināja jūsu jautājums par Ķīnu. Uh, благодаря. Е, особено благодаря за въпроса за киното. Отговарям на този въпрос. През декември в Латвия се проведе награждаването за европейски филм – това беше много хубава церемония, която показа колко, колко важно е за нас европейското кино. И то е важно както за нашата страна, така и за Европа. Мисля, че всяко председателство трябва да мисли за това, как да поощряваме, да рекламираме киното, Ние сме обединени в разнообразието си, което означава, че всички ни имаме отговорност за това да подчертаваме културните достижения и да защитаваме филмите, които произвеждаме. киното е една област, в която именно се случват тези, в които се виждат интердисциплинарните ефекти, тъй като то има социални аспекти, образователни аспекти, но и економически аспекти. Виждаме в киното силата на изкуството и на културата. Това въжи за всички аудиовизуални услуги и области. киното е точно пример за една интердисциплинарна област. В предишните си въпроси, т.е. отговори, аз не отговорих за синергиите. На въпроса за синергиите, не трябва да кажа, съгласни сме, че трябва да има сътрудничество между културата и образованието културата задава съдържанието за образователния процес. Културата ни дава най-добрия начин как да създаваме умения, а от друга страна образованието ни дава средствата за прилагането на културните ценности и за тяхното въвеждане в обществото. Аз съм сигурна, че моят моята колежка, министърът на образованието и науката, ще говори по тези въпроси. А, има синергии между образованието и културата. Те трябва да бъдат използвани, за да говорим за толерантност, за ценности и за тяхното прилагане наистина в живота как да се създаде продуктивно партньорство между отделните културни сектори, между секторите на образованието и културата. За това ще говорим за, на конференцията, която ще се проведе в Латвия. Това е нашият план, поне за момента. Благодаря ви. ed answer on Europeana program. I don't know how. Es, es, es, jā, es šķiet šo jautājumu nesadzirdēju, vai jūs varētu lūdzu atkārtot? Ако обичате още веднъж въпроса за Европеана, ако обичате. Благодаря. Имаше слухове, че е застрашено финансирането на Европеана. Или поне казва се, че някои от дейностите по Европеана е, ще замрат. Какъв е вашия ангажимент? Това ми е въпросът: Какъв е вашия ангажимент към Европеана? Да, разбрах сега, благодаря ви. Аз съм много разочарована от това, което казвате, защото аз не съм чула за момента тези слухове. А, мисля, че не е приемливо в това да се случи. Би трябвало да подкрепим, както в съвета, така и в парламента, този прекрасен проект. Доколкото аз знам, през 2013 година, през декември, в Евре, Европеана обединяваше 500 институции в Европа и осъществи дигиталния достъп до много богат образователен и културен ресурс. Е, това е уникално нещо, уникален проект е това. Културите на държавите членки ще имат полза от този проект. Това въжи и за образованието на различни възрастови групи. Нашата, нашето председателство ще бъде партньор във всички, във всички преговори за продължаване на финансирането на Европеана. Благодаря, госпожо министър. Не зная дали в момента комисията иска да каже нещо? Комисията присъства на днешното заседание. Може би е хубаво сега да чуем становището на комисията, защото утре ще се срещнем с комисаря. Може би съвсем накратко да ни кажете какво е вашето становище, каква е вашата позиция. Мисля, че би било хубаво да ни осветлите специално по този въпрос за Европейна. Благодаря. Аз искам да благодаря и на латвийското председателство за това, какво, за това, че ни казаха какви са техните приоритети за следващите 6 месеца. Ние подкрепяме всички тези инициативи, за които стана дума. И искам да кажа, че утре комисарят ще бъде гост във вашата комисия. И мисля, най-добре е да го оставя той да коментира плановете и да вземе отношение по съсегнатите въпроси. Добре? Благодаря. Ясно е, че утре ще говорим по тези въпроси с комисаря. Благодаря. Мисля, че може да сме доволни от важността, която Латвия придава на стратегията 2020 важни, важният дигитален цифров ред. важен, важен е ангажимента, който чухме от страна на латвийското председателство. И искам да кажа, че ние ще, ще продължим да следим вашата работа. За постигането на тези цели е, е изключително необходимо да имаме пълния ангажимент както на председателството, така и на комисията защото има трудности, които все още трябва да се преодолеят, както казаха и някои от нашите колеги. Трудности, свързани с финансиране, трудности понякога от законодателен характер. И така, с интерес очакваме вашите конференции. Те ще ни дадат възможност да укрепим нашето сътрудничество. А, много е важно за нас и културното съдържание на е, цифровия дневен ред. Благодаря ви. Надяваме се да се срещнем отново в скоро бъдеще. Bene, continuiamo con eh, la presenza. Продължаваме с министърката на науката и образованието, госпожа Марика Сейле, която ще ни говори за приоритетите на, в нейната област и ще обясниме ние как, ние по какъв начин организираме нашата работа. Разполагате с няколко минути. За нас е удоволствие, че сте тук сред нас. Ще работим по същия начин, както работихме с вашата колега. Всички сме изчели приоритетите на латвийското председателство и за това сме бихме искали да знаеме малко по в подробност какво какво смята да направи председателството по цифровия дневен ред за задълбочаване на партньорствата. Също така бихме искали да чуем и няколко думи относно ролята на председателството са и как ще се развива плана за инвестиция. Защото просто като че ли думата образование малко отсъства от дневния ред на комисията и политиките на Европейския съюз, така че се надяваме да получим малко повече обяснения по тази теми. Госпожо Силвия Кост, дами и господа, за мен е голямо удоволствие и чест, както и предизвикателство да ви предложа приоритетите на латвийското председателство. И по този начин ще а, засилиме нашето сътрудничество, но позволете ми да продължа на латвийски. Augst novērtēt mūsu президентур стрио партнер Италия. Ние е, цениме високо работата и сътрудничеството с е, нашите партньори, Европейския съюз, Европейския съвет най-вече. Нека позволете ми да ви, да ви представя нашите приоритети в областта на образованието, науката и спорта. Що се отнася до образованието? Образованието и обучението ще трябва да се свържат тясно с економическия растеж, заетостта и благоденствието на европейските граждани. В рамките на стратегията 2020 и с цел постигане на целите на образованието, трябва да се намерят нови инструменти, които трябва да бъдат едно по-тясно с синергия с, между различните политики и по-тясно свързване на инструментите образование 2020 и обучение, професионално обучение 2020. Galvenajiem elementiem strat... страт... Необходимо е стратегическите цели да бъдат тясно свързани с стратегическите инструменти, с цел да ги отчетеме и в доклада от през 2015 година. Етлатийското председателство ще продължи да работи за задълбочаване на сътрудничеството в областта на професионалното обучение, за да се справиме с сега съществуващите и бъдещите предизвикателства. Основната цел е да имаме наистина много по-тясно сътрудничество между отделните държави е, членки и между тях и социалните партньори, за да може наистина да подготвиме е, млади хора с умения, които да намерят своя място на трудовия пазар. Председателството предвижда среща на, на министрите, отговарящи за образованието и професионалното обучение на 22 юни в Рига. Там ще обсъдиме целите и инструментите, които са залегнали в съобщението от Брюш. Колкото до е, висшето образование, по-тясното сътрудничество между държавите членки ще се увенчае с министерско заседание на 27-28 април. Ще направим преглед на постигнатите резултати от свършеното през последните две години, както и ще прегледаме приоритетите и задачите за следващите години, най-вече в областта на регионалното сътрудничество. Колко през 1999 година започна процес от Болоня. Междувременно неговите цели не се промениха, но е, е важно наистина да постигнем едно единство и съпоставимост на титлите и подготовката на младите хора. В, в, конференцията на министрите от Болония ще се състои в Армения. също време, но Европа с цел намаляване на безработицата и създаване по-добри трудови условия за младите е трябва да намери онези новаторски инструменти, които да отговарят на бързите технологически и научни промени, които е, влияят на нашия живот и го променят е, от днес за утре неузнаваемо. Колкото знаеме, че е, до предучилищното и основното образование са от огромно значение за развитието на децата. За това ще, об, ще обсъдиме проблемите свързани с тази възрастова категория с оглед един по-новаторски, по-творчески подход. И, също, и същевременно ще обсъдиме, ще, ще обсъждаме специфичните нужди на отделните региони, които се нуждаят от специфичен модел понякога, включително и за финансиране, които да отговарят на техните нужни. Признаването на квалификациите и уменията е от огромно значение и тази област се нуждае от много повече прозрачност. защото в противен случай ще продължаваме да се сблъскваме с бариери, които възпрепятстват мобилността и не работят в, за намаляване на безработицата. Дами и господа, бих искала също така да спомена, че младите хора са нашето бъдеще те могат да създадат и да изградат една по-силна Европа. Нека не го забравяме. Затова трябва да, гаран... да им гарантираме възможностите, възможности да използват своят потенциал и да се развиват безпрепятствено. Затова ние трябва да ги подготвяме за справяне с предизвикателствата, пред които ще бъдат изправени Независимо от вече през предприятите мерки, все още имаме безкрайно много неразрешени проблеми, които имат социални и е, отражения върху младите хора в Европа. Нека не, нека не забравяме, че младите хора са жертви на безработица през последните години и това води понякога до, до загуба на а, ентусиазъм, на, на, на желание при тях. Защото ако ние не отговаряме на техните очаквания, това ще доведе до все по-задълбочаващи се социални проблеми. но обаче разполагаме с много, по с много голям потенциал в тази област, потенциал, който не е изцяло използван, сътрудничество в области като образованието, професионалното образование, както и отделните политики, насочени към младостта, са от, младежите са от основно значение за държавите членки. Латвийското председателство смята, че чрез младите и с младите можем да решиме проблеми, които трудно бихме решили по друг начин. Защото прообразованието е и подготовката с а, ключа към трудовите а, пазари и бъдещето на Европа. Също в същевременно временно е, търпимостта, толерантността са качества, които трябва да развиваме и да е, имаме хоризонтален подход към всичките политики. Ние сме стъпили на заключенията на съвета за по взаимосвързани мерки, които да създадат социално-политически и економически възможности, които да са специално предвидени и да отговарят на нуждите на младите хора. Необходимо е също така да развиеме и сътрудничеството в областта на младите от е, източното ни партньорство. За това ще организираме втори форум на тази тема, защото смятаме, че е, млади, младите хора са са онези, които ще ни помогнат е, да бъдеме в контакт с цялото общество от тези страни, особено тези, които рискуват да бъдат жертва на социалното изключване. Пътната карта и инструментите за, по, за постигане целите на стратегия 2020 ще бъде направена и латвийското председателство ще направи всичко възможно политиката за младите да, се, да разгърне своя цялостен потенциал в рамките на стратегия 2020 и за постигане на целите. структурирания диалог е много важен инструмент в тази област. За, се... за, за, за, бяха Организ... Е, организирани в рамките на Международната година на младеща. бях организирани много конференции и а, ние предвиждаме продължението им в Рига на между 24 и 26 е, марта, където ще се обсъжда ролята и взаимоотношенията между младите хора и развитието на демократичния живот в Европа. Не всички млади хора участваха в изборите за Европейски парламент и затова е много необход... абсолютно необходимо да се въвлечат младите в политическия живот и за да бъдат те да бъдат активни участници в изграждането на Европа. Колкото до спорт. Спорт е едно, едно, един прекрасен начин за а, прекарване на свободното време, но същото времено създава а, добавена стойност, а, а, предлага здравословен начин а, на живот, помага за развитието на умения и у младите хора. Имат различни начини за практикуване на спорт, но същевременно предвид комплексността на трудовия пазар, младите хора трябва да имат комплексни и много странни умения, за да могат да се справят с предизвикателствата. За това е необходимо да видим по какъв начин можем да развием и организирания спорт, и обикновения индивидуален спорт за постигане на тези цели и за развитие на многостранните и умения. Латвийското председателство ще смята да постигне и консенсус относно заключения на съвета за бъдещето на спорта и особено спорта за младите. Ще организираме също така една конференция спорт и физическа дейност за развитието на личността. Това ще се, тази конференция ще се проведе през февруари в Рига. И също така ще работиме по програма за практикуване на спорт през целия живот. През май ще, обс... ще обс... обсъдиме тези проблеми с министрите на спорта на Европейския съюз за създаване на една обща стратегия в много видове спорт – се сблъскваме с скандали, сключени с корупция, манипулация и така нататък, включително и в футбола. За съжаление, подобни явления не са единични и се случват в много държави членки. Затова ние ще работиме по инструментите е, за борба срещу предварителното оговаряне на мачовете. Знаете, че документ бе прият пред септември 2014 година. И ще работиме по а, е, подготовката, ратифицирането на тази конвенция от името на Европейския съюз. Съвета също, също така ще, ще потърси мнението и становището на парламента по въпроса. Също така един проблем е допинга и борбата срещу допинга. Европейския съюз трябва да има много стриктно становище по въпроса и да е, действа много е, решително. За това обаче трябва да бъдем единни латвийското председателство ще подготви едно координирано по позиция на Европейския съюз по дейностите, които в момента се е, извършват от агенцията антидопинг и другите дейности в е, рамките на съвета на Европа за борба с е, допинга. Заседание на тази тема ще се състои през май. Госпожо председател, дами и господа, благодаря ви за вниманието. И сега съм готова да изслушам вашите въпроси на които ще се опитам да отговоря и ви отправям и официална покана за всички мероприятия, които ще организираме по време на Мазийското председателство. Председателката, благодаря ви. Благодаря ви много за яснотата при излагането на всички тези приоритети. Е, аз ви напомням, е, че за нас тези въпроси също са много важни, така че можете да разчитате на парламента, е, когато трябва да се справим с тези предизвикателства. В края на февруари предвиждаме изслушване е, на тема подобрение на образователните системи и е, намирането на работа за младите хора. Дори е, работим по доклад на тази тема, така че можете да разчитате на присъствието на представители на нашата комисия на заседанието на министрите в Полша с Съответно ще, бъде, ще, ще има представител и във връзка с източното партньорство. Ние имаме предвид и въпроси, които вече сме задали на комисарката и искаме да разберем дали Европейския съюз ще стане страна по конвенцията на съвета на Европа, свързана с допинга и също така с оговорените мачове. Веднага Пристъпваме към въпроси на депутати. Е, и това са имената на тези, които искат да се изкажат. Благодаря. Има някои, имам някои въпроси. Най-напред, най-напред въпрос за младежката гаранция и младежката безработица. Естествено, имаме определени области, които трябва да бъдат приоритизирани. Например, професионалното образование и университетското образование. В някои държави членки има дуална образователна система, в други обаче няма такава система. Тоест, става дума тук за връзката между промишлеността и образованието, което според мен е положителен белег при прехода на младите хора от образованието в, към трудовия работ. Е, въпросът ми е, как виждате възможността да се укрепи тази връзка, този преход, как виждате възможността да се подкрепят дуалните системи в рамките на, на контекста на младежката безработица. Сега, на следващо място казахте, че ще се оцени болонския процес. Въпросът ми е, различните университети имат различни начини за оценки и за признаване на резултати и дипломи от други университети има съответно проблеми при признаването на степените бакалавър и магистър. Това е голяма тема, според мен. В европейския контекст все още е проблем магистрите, магистърските дипломи и, магистр... и а, университетските дипломи да се признаят в всички държави членки. Същото се отнася и за докторантите и за подобни титли. На следващо място неформалното образование. Нашите на, нашата информация, че за тази област има много ограничен бюджет. Как вие бихте мотивирали вашите колеги да се застъпят за неформалното образование, особено когато става дума за младите хора? Благодаря, господин Звер. Hvala lepa za besedo, spoštovana gospa predsednica. Благодаря ви за думата. Уважаема госпожо министър, благодаря ви за встъплението. Аз мисля, че вие се спряхте на най-важните въпроси. Бих искал да се върна на някои от темите, които спомена моята колежка Сабина непосредствено преди мен. В Европейския съюз имаме проблем, свързан с образователната система. Прекалено често виждаме, че те са откъснати от реалните потребности на обществото и на промишлеността. Някои страни преодоляват тази пропаст с, с по-голям успех, други с по-малък успех. Въпросът ми е как да съчетаем образователната система и нуждите на пазара на труда. Мисля, че това е основен въпрос за последните 15 години за Европейския съюз. Това не засяга само вашето председателство. Искам да чуя обаче и вашето мнение. Освен това, може ли нашата промишленост да участва в по-голяма степен в образователната система? Може би ще бъде добре да се въведе така наречената двустепенна система, двустепенната образователна система, Искам да чуя и какво е мнението ви за така наречената реформа от Болоня. Много хора е, проявяват е, критично отношение. Е, старата система още е жива, е, както сред студентите, така и сред преподавателския състав. Е, ако Европейския съюз иска да стане по-конкурентоспособен, трябва да приеме философията на третото поколение университетски преподаватели. Те са като газели, те са много бързи. Те са много изобретателни. Те не разчитат единствено на субсидии от правителствата. Накратко, от вашето встъпление чувствам, че искате да се занимаете с правилни въпроси, така проявявате и въодушевление, нещо, което не се чувства у по-старите държави и предишни председателства. Аз съм убеден, че през следващите 5 месеца ще направим голям напредък в областта на образованието, младеща и спорта. Благодаря. Благодаря, госпожо министър и по формата, и по съдържанието, вашето изказване беше много полезно. Но все пак имам чувство, че вече съм го чувал това изказване. Преди 6 месеца, по време на италианското председателство, останахме с впечатлението, че всички искаме едно и също. Италианският министр на образованието и на законодателства, както и ние, изразихме едни същи желания. И аз тогава исках да обясня какво значи щастие и нещастие когато е, говорим за млади хора, е, които навлизат в е, активния живот, мисля, че най-важното е какво искаш да направиш в живота и какво си способен конкретно да направиш. За съжаление, ако вземем за пример един млад човек, който навлиза в активния живот, обръща се към училищата, обещават му какво ли не, той храни надежди и накрая, след като положи толкова много усилия, реалният живот се оказва различен и много по-труден от това, което той се надява. Това поне се наблюдава в моята страна и мисля, че не само там има конкуренция между университетите. Те искат да набират колкото се може повече студенти. Е, и е, и в крайна сметка това става опасно, защото повечето млади европейци, които се оказват без работа, имат по една диплома, а понякога и две-три дипломи за висше образование и накрая се оказват без работа. В нашата комисия беше направено много изследно проучване за двустепенното образование. Беше много интересно е, и проучването беше фундаментално е, с прикрепени доказателства. Аз очаквах превод на това изследване на родния ми език, за да покажа и на Министерството, и на, образ... и на студентите резултата от това проучване. Това е много важно проучване. Така че аз отправям към вас молба не е искане, а молба. В това проучване, например, се говори за добри практики, дават се примери за различни образователни системи, например финландската. И пак казвам, е, бяха приведени много доказателства. Виждаме отново разликата между това какво искаш и какво постигаш в живота и трябва да се постигне щастие, ако в дадена система училището учита действителността, пазара на труда и по този начин прави достойна за уважение всяка професия. Според мен има ни много опасни възгледи, поне според мен, че има занаяти, които са достойни за уважение, докато други не. Аз мисля, че именно училището трябва да създаде уважение към всички професии. Благодаря ви. Дано след 6 месеца да погледнем на нещата с различен поглед, защото ще са се променили. Грация, президент. Йо, ем... Благодаря, госпожо председател. Аз подновявам атаката. Отново се връщам на младежката гаранция. Е, това е един от проектите, е, чрез които можем да подходим към безработицата. Този проект е, много се говореше по него, но той изведнъж изчезна. Искам да разбера, има ли някакъв резултат, имате ли информация за резултатите по тази програма. Освен това, Искам да попитам дали председателството има намерение да продължи по този път и да предложи нови проекти. Искам да споделя и едно мое мнение. Аз лично смятам, че образованието не винаги е въпрос на професионална подготовка има и случаи, при които млади хора е, е, получават образование, е, което не е чисто техническо, но въпреки това ги поглъща пазара на труда в Северна Европа. Аз лично наблюдавам как през 2013 година в моята страна имаше много хора, които напускат Южна Европа и отиват в Северна Европа. Е, според вас е, е, този постоянен поток от млади хора, които са принудни да напуснат родината си, ще продължи ли? Защото ако продължи, ще се създаде дисбаланс в Европа. Благодаря ви. Господин Венета, благодаря много. Госпожо председател, благодаря ви е, за казаното, е, това, което казахте за спорта. Това е Хилесова пета. Е, ние всички сме във форма и така въобще в по-добро упражняваме някакъв спорт. Вие съвсем основателно подчертахте заплахата, която съществува в спорта. Говорихте за оговарянето на мачовете, но все пак има два вида спорт. Професионалния спорт и любителския спорт. Всички любители искат да станат професионалисти и да станат идоли, обаче това така е, не е по силите на всеки. Когато говорим за физическото възпитание, е, за постигането на някакви умения. Ще бъде ли това приоритет за вашето председателство? Е, ще търсите ли професионализация в самото образование? Защото това се случва сред младите хора. Има млади хора, които са склонни да се увлекат по тези опасности, например оговаряне на мачове. Така че идеята е да сме сигурни, че тези млади хора са на правилния път и към правилното образование. Председателката господин Неков. Госпожо председател, Уважаема госпожо Сейле, вие сте усетили проблемите, но ние трябва да решим не проблемите, а да излекуваме симптомите, които създават тези проблеми. Много мои колеги говориха в контекста на точно на проблемите на безработицата на младите хора и свързването с бизнеса. Вие сте били от двете страни на монетата. Били сте и в частния сектор, като ръководител на човешки ресурси в голяма фирма. Били сте, сега сте в държавния сектор, като министър. Били сте в неправителствена организация, която център, който подпомага център за подпомагане на, училищ, на училищата. В тази връзка как виждате свързването на уменията на младите хора, с потребностите на малкия и на средния бизнес. Тъй като големия бизнес, той сам успява да наеме хора и да си ги обучи. Но малкия и средния бизнес не успява, а както знаем, малкия и средния бизнес създава работните места в най-голям мащаб. В тази връзка как смятате че по най-правилния начин, т.е. качествено, биха се използвали европейските средства за решаване точно на тези проблеми, за свързване на от една страна на младите хора, които трябва да придобият умения още на 15, 16, 17 години и от друга страна бизнеса, който се нуждае от тези хора, които да бъдат обучени. Още повече, че живеем в една дигитална ера където се предполага, че инфраструктурата е така създадена, че тези връзки между хората трябва да са много по-лесни и по-бързи. Благодаря. Е, Bardzo dziękuję. Z dużym zainteresowaniem. Госпожа Либачка, благодаря ви. Благодаря ви. С голям интерес изслушах министъра тук. Много колеги вече говориха на тази тема, но искам да ви попитам каква послание ще отправите на конференцията в Ереван. Коя е основната точка, на която ще се спрете на тази конференция? Колеги, благодаря. Уважаеми депутати, аз имам чувството, че преживявам отново едно, една ситуация, е, когато говорим за образование, за обучение, е, често говорим за едно и също нещо. не може да... Е, истината е следната. Не може да е, почиваме на стари лаври. Благодаря ви за въпросите. Благодаря. Ще се опитам да ги групирам, за да им отговоря. Най-напред ще започна. Със следното. Факт е, че години от години наред ние е, живяхме в ситуация, в която работодателите казват, е, младите хора трябва да имат съответни на очакванията на работния пазар умения. Добре, този въпрос бе обсъден с моите колеги, министрите на културата. И ние наистина е, сме убедени, че младите хора трябва да имат не само умение, но трябва да развиват и своята личност. Когато говорим за всички, за цялостния е, образователен процес, за всичките му фази, смятаме, че трябва да имаме един по-цялостен подход. Защото тук става дума за конкурентоспособността. Конкурентоспособността ще зависи на уменията и компетенциите на младите хора в бъдеще. Е, тяхната способност да са критични, тяхната възможност да взимат решение и да бъдат отворени за решаване на нови предизвикателства. Говорихте за младежката гаранция. Ние сме убедени, че е важно да продължим с този проект и в рамките на нашето председателство ще продължим да оценяваме програмата и да видим кое е било успешното в процеса и кое не. Ще укрепим сътрудничеството между отделни области, за да подобрим функционирането на тази програма, програмата за младежката гаранция. Имаше въпрос за младежката безработица. Казаха вече, че сътрудничеството между всички образователни нива и трудовия пазар е много важно. Много е важно това сътрудничество – всички от вас, които ще посетят, надявам се, Латвия, ще имате възможност да видите как ние организираме сътрудничеството между образователния сектор и трудовия пазар. Смятам, че ние сме доста успешни в тази област. Господин Ферхайнен зададе въпрос за връзката между неформалното и формалното образование. Искам да подчертая че това е едно, един от нашите приоритети. А именно, искаме на местно равнище да може да се признава неформалното образование и то да се признава както на местно, така и на европейско равнище. Благодаря на господин Сфер за неговия въпрос и за неговите коментари. Благодаря за интереса само в, към Болонския процес. Болонският процес бе е споменат от няколко колеги. Трябва да кажа, опитваме се да се върнем към изходните цели на процеса, както бе започнат той през 1999-та година, а именно мобилността на младите хора. Това е изключително важно, особено когато говорим за конкурентоспособността в Европа. По време на конференцията в Ереван ще обсъдим, ще преоценим тази цел и ще говорим за взаимното признаване на дипломи, на квалификации, това от една страна, а от друга страна ще говорим и за качеството на образованието. Според нас то трябва да се повиши. Както спомена и господин Звер, отношението към болонския процес на различни нива е доста различно и смятам, че трябва процеса да се рестартира. Господин Диакони каза, че е много трудно да се осигури качество и връзка между трудовия пазар и образователната система. Ние сме убедени, че в нашето председателство ще се фокусираме върху всички нива на образованието и връзката на всички тези нива с работния пазар. Имаше коментар за спорта. Споменахте дуалността, т.е. концепцията за дуалността на спорта наистина спортът има двой, двойствена роля. От една страна, младите хора трябва да бъдат насочвани към, към спорта, да постигат добри резултати, но това е само един от начините, по който младите хора могат да придобият определени умения и да се възпитават в дух на, конкурент, на конкурентност и е, опоритост качества, които ще са им необходими в е, постигане на техните цели и професионални, професионално осъществяване. Господин Ненков, на вашия въпрос. Искам да го свързя този въпрос с необходимостта за връзката, за обвързването на формалното с неформалното образование. Така ще успеем да гарантираме отразяването на нуждите на трудовия пазар в това, което дава образователния процес. Председателството има приоритета да осъществи и подобри адаптацията и връзката между трудовия пазар и образованието. Освен това, ще говорим много за нуждите на малките и средни предприятия, както споменахте вие. Надявам се, че отговорих на всички въпроси, каза министърката. Благодаря, казва председателката. Благодаря, госпожо министър, за вашите отговори. Мисля, че наистина вие усещате нашите огромни очаквания към вашето председателство. Ние усещаме, че ще има придвижване и напредък по балонския процес. А в този смисъл срещата в Армения ще е много важна. Хубаво е, че отваряте е, голяма перспектива за, за университетите в Европа. Всички възможности, които са зададени в образователната система, трябва да бъдат ефективно използвани и то от, от всички студенти. Е, особено важна е мобилността на студентите тук. Това е една от целите на е, стратегията ни 2020. На следващо място дуалността, дуалните системи на обучение – това е много важна тема, защото имаме огромни очаквания към тези дуални системи. Особено в времена на криза виждаме колко са важни тези системи, защото те побират в себе си както економическия, така и социалния аспект – но за постигане на е, нашите цели е, ще са ни необходими партньорства и то партньорства, идващи от бизнеса, от различни предприятия. Ние сме благодарни на вашето председателство. Благодарни сме за това, което ще направите, което искате да направите. Благодаря ви за това, че представихте вашите приоритети. Госпожа министърът, благодаря ви. Надявам се през следващата година да имаме много плодотворно сътрудничество. Е, кари колеги, dear колеги. Скъпи колеги, ако можете да седнете обратно на местата си, тъй като продължаваме с, много, с една много важна точка от дневния ред. Io do ora la parola. Сега давам думата на колегата Либацка, Кристина Либацка, която ще ни представи един първен обмен на мнение относно процеса в Болония. Знаете, че последната конференция се проведе през 2012 година, следващата ще бъде в Ереван през 2015 година. Става дума за конференцията наречена СЕЙС, това са, това е съкръщанието. И една, една част от нашата работа ще бъде да създадем на единна позиция на парламента на тази конференция. На 26 февруари е крайния срок за внасяне на изменения, а през марта ще гласуваме този доклад. Важното е наистина да е, работиме бързо, за да излеземе на време с съответното становище. Дами и господа, както видяхте, Латвийското председателство се позова на Болонския процес, който е един демократичен процес. Искам да ви припомня, че процеса в Болония имаше за цел да отговори от академическа гледна точка на изискванията на мобилността В... А сега сме на стадии на това да решиме как трябва да обработваме информацията и да я разпространяваме. Не трябва да забравяме, че а, трябва да свържеме образованието в Европа с необходимостта на трудовия въпрос. Първото, което направихме е двустепенното образование, а, а по-късно минахме към тристепенно. Второ, сър, а, съпоставимостта на дипломите, взаимното признаване, но най-вече съпоставимостта, включително и съпоставимостта на различните професионални сертификати и уверения и по време на конференцията Целта беше да се наблегне на качеството на образованието в европейската рамка за квалификации, по какъв начин това да се отрази е, в национален мащаб в отделните държави членки. На следващите заседания бяха включени нови промени, по-специално конференцията в Берлин, където, както казах, сме въведена третата степен. И последната конференция конференция беше в Букаре, Букурещ. Там а, бяха изтъкнати три приоритета. Висококачествено висше образование за всеки. Достатъчно работни места за дипломираните вишисти като а, разполагахме с един отличен доклад, изръб разобетен от Луиджи Берлингер. Следващата конференция, както казах, ще се проведе в Армения, в Ереван и ние трябва да излеземе със свой принос към тази конференция. От това и нашата дискусия днес тук. Една оценка на Болонския процес трябва да отчита първо външните условия, европейската економика, инвестициите, новаторството и необходимите промени на, в самия процес. Защото важното е да дадеме оръжие в ръце на привържениците на процеса и да обезоръжим неговите противници. Има привърженици на по-краткото образование, за да може младите хора да излизат веднага на пазара на труда, но контраргумента е, че може ли човек да обучи един инженер за 3 години. инженерното образование изисква много по-дълга подготовка. Така че, скъпи колеги, 93% от работещите твърдат, че първата степен образование не е достатъчна а, второ, системата на кредитите. Става дума за система на оценка на резултатите, до която доказва, и тук се позовавам на едно итали... немско изследване, че само половината от уменията са е, признати И е, също така няма и е, така няма много голяма съпоставимост между различните преподаватели и университети, които смятат, че единствения добър е техния начин на преподаване. Така че ако искаме да постигнем мобилността, истинска мобилност, трябва да намерим и нови начини за признаване на е, е, квалификациите. Много бих се радвала, ако а, така ми помогнете да си изясниме идеите по този въпрос. А, защото в Ереван министрите ще разгледат и доклада за мобилност и интернализиране. Също така ще, ще, раз, ще разгледат и докладите, свързани с автоматичното признаване на квалификацията, европейската рамка е, също така ще е, обърнат внимание и на проблемите, свързани с неформалното образование и на нормите и стандартите, защото само 15% от студентите считат, е, че стандартите са на висота. Така че сме изправени пред много големи предизвикателства и трябва освен на отчитането на положението на нещата да се отчитат и други а, показатели, като демографията в плана Юнкер също така се говори за независим начин на мислене, както и за достъпа до различните, на различните социални слоеве, до висшето образование. Тук бе спомената неколкократно Финландия. Къд, където се прави всичко възможно, всички да имат достъп до висше образование, дори тези, които са по някакъв начин в а, маргинализирани от а, а, системата. Също така важно е и да се е, отчитат е, резултатите от образованието, защото не е само важно какво се преподава, а какво студентите успяват да освоят от това. Така че аз с, е, бих искала да, да знам какви са вашите мнения и идеи за висшето образование, неговото развитие, е, връзките с е, научно-изследователската дейност. На 22 януари ще се срещна с е, докладчиците в сянка от другите политически групи и представителите на различните организации, които отговарят за Болонския процес, процес наистина сроковете са кратки и предвид, че е необходим и превод, ще имаме наистина много малко време за измененията, но наистина нека да си сътрудничим, тъй като доклада ще бъде наше общо дело и наш принос към конференцията в Ереван. Така че много ви моля, нека да си сътрудничим. Очаквам вашите мнения и вашата помощ. Но наистина сроковете са, са кратки, но нека да излеземе с готов продукт за Ереван. Articolato, c'è da fare un grande lavoro in tempi brevi, ma siamo certi che ci si riuscirà. Председателката, благодаря. Благодаря. Е, е, е, доста колеги поискаха думата, затова ви моля, бъдете кратки. Благодаря. Благодаря на Кристина за инициативата на този доклад. Той е много необходим. Ясно е, съвсем ясно е, че целта на Болонския процес е правилна. Тя си остава правилна, но абсолютно съм убедена, че, ни тря... че трябва да реформираме процеса, защото 15 години след започването на процеса много неща не се случиха и имаме всъщност повече проблеми, отколкото решение. Искам да цитирам Frankfurter Allgemeine Zeitung. Това е вестник, което е всичко друго, но не, не е ляво радикално. Е, този вестник казва, че Болонският процес страда от идеология за заетостта и не и не оценка и не взаимно признаване на дипломи. А, и двете и двата недостатъка пречат на образованието на студентите. Аз съм говорила много с студенти и всички мнения водят в една посока. А, прекалено формално е образованието не може да имаме собствени цели. Например, ако отидем за една година чрез Еразъм, чрез програмата Еразъм в чужбина, то е, в повечето случаи е, тази година е загуба за нас, защото е, чужди, нашия университет не признава образованието в другите университети. Бакалавърът като степен не е много ценна и се оказва, че е, предприятията не назначават с удоволствие много бакалаври, те предпочитат все още е, магистри. Искам и да е, посоча още следното. Студентите имат по-лоша квалификация от преди, следват по-дълго И това, което се поощрява в тази система е адаптивността на студентите. Нещо, което противоречи на желанието студентите и младите хора да са критични на базата на своите постигнати знания. Това е най-голямото благо а, за един млад човек а, възможността да работи интердисциплинарно и да е критичен. Поне аз си спомням, че моето образование искаше да ми даде именно тези качества. Затова смятам, че е изключително важно да изпратим посланието на конференцията в Ерефан, посланието за реформа на болонския процес. Естествено, важно е студентите да могат да намират работни места, заедостта да се увеличи, това е важна цел, но тя трябва да бъде постигната не на всяка цена. Господин Звер. Хвала лепа за беседа. Благодаря ви за думата, госпожо председател. Сега взимам думата като докладчик сянка по този доклад. Аз високо оценявам докладчика, госпожа Либачка. Благодаря и за стъплението, което направи от името на всички нас. Вероятно, конференцията в Ереван, в Армения, ще бъде добра отправна точка и може да бъде отправна точка и за нашия доклад. Но доклада сам по себе си трябва да бъде много по-общ, по-дългосрочен. Трябва да отразява подхода на Европейския парламент на настоящия етап на оценка на процеса от Болония. Нашето мнение ще въжи доста време е, аз мисля, че конференцията в Ереван е важна, но не единствена. Затова смятам, че въпреки кратките срокове, ние трябва много задълбочено да оценим процеса от Балоня. Аз съм напълно съгласен с всички, които се изказаха преди мен. Надявам се и по-скоро вярвам, е, че малко депутати са против процеса от Болония и неговата реформа може би е, можем е, да кажем, че сме за реформа на реформата на този процес. Но всъщност трябва да потърсим е, ускорение, просто да наберем скорост заедно за да можем колкото се може по-бързо да постигнем целите, които си поставихме още в края на 90-те години. А именно висшето образование в Европейския съюз да бъде по, в по-голяма степен съпоставимо с образованието в Азия е, или в Съединените щати, да бъде по-кратко, по-ефективно, е, по-качествено. Е, да бъде съпоставимо между държавите членки на Европейския съюз, е, да се стреми към постигане на резултат. Резултатът е, да бъде полезен както за начина на живота, така и за работата на младите хора. Аз вече споменах третото поколение университети. Европейския съюз не е лидер в университетските среди, както беше. Нека да не забравяме, е, че е, преди хиляди години първите университети в света са създадени в Европа. Например, Хумболтовия университет е, това е университет, който беше свързан с промишлеността и ние продължаваме високо да го ценим. Така че ние трябва да променим структурата си и начина си на мислене, за да можем да постигнем целите, които, пак казвам, бяха поставени в края на 90-те години. На първо място трябва да направим нещо, е, за да има е, по-голяма съпоставимост между системите на висше образование в Европейския съюз. Аз не говоря само за съпоставка между различните нива на обучение, но и е, придобитите познания. Например, е, е, лекар, завършил в Гърция, трябва да има същото образование, както лекар, завършил във Франция или в Швеция. Всичкото се отнася и за учителите. Примерно през 2008 година, по време на словенското председателство, влезе в сила националната рамка за професионално обучение. Това се случи и на други нива на образование, но това беше основа. Тази рамка послужи за основа Е, така че самата рамка за професионално обучение в различните страни трябва да се промени, също за да се търси по-голяма съпоставимост. Няма да наблизам в е, подробности, има е, много въпроси, процесът е правилен, има много повече положителни резултати, отколкото отрицателни страни. Според мен ние трябва е, да е, преминем на следващ етап в този процес, да укрепим болонския процес и е, конференцията в Ереван е добре дошла. Ние работим по доклада и може би подобна оценка ще бъде полезно да се прави всяка година. Това не е натиск, но е, все пак е, трябва да има е, инициативи от страна на държавите членки за по-пълна мобилизация на висшето образование. Председателката. Госпожа Трюпел, благодаря. Още две забележки искам да ви представя след последното обсъждане на болонския процес. Важното е бакалавъра да не е прекалено кратко образование и не би трябвало образованието да е прекалено формално. Тези материи са регулирани в държавите членки много различно. Не би трябвало бакалавъра да е само 6 семестъра и да няма възможност за пребиваване в чужбина. На следващо място, ако искаме мобилност, то тогава трябва дипломите да се признават взаимно. Това е основната тежест, основния фокус, върху който трябва да се концентрираме. Е, е, Председателката, е, следващи изказваш се. Благодаря, госпожо председател. След като изслушах всички изказвания, първо на госпожа министъра, после на нашия докладчик е, по Болонския процес. Искам да ви кажа, че като докладчик от групата на зелените, имам чувството, че е, вашия статут е, става много важен. Е, много е важно да се работи е, в тази област, въпреки че времената са трудни. Сега, е, специално за болонския процес. Според нас оценката е по-скоро положителна. От първите години на прилагането до момента преценката е по-скоро положителна но все пак имаме чувството, че има умора. Вече не е толкова жизнен процеса, не е толкова интензивен, дори няма толкова силно убеждение от държавите членки, както и от органите в тези държави, които трябва да прилагат процеса. С е, една дума, всяка страна разработва собствена стратегия за прилагането на болонския процес спрямо действителността в тази страна, но всичко остава на минимални нива и при минимални разходи е, винаги се има предвид е, разходите, които, биха, които ще се създадат, ако трябва да се промени структурата. Примерно професионалната структура. Аз не искам да прибързвам с изводите. Аз не съм запознат с действителността във всяка държава членка и не искам да смятате, че аз искам да, да отричам всичко по този процес – Обедна съм, че просто е, трябва да направим една качествена реформа на този процес. Е, имаме чудесна възможност през май да го направим, да изработим ясна диагноза, като се опитаме да бъдем взискателни към самите себе си, е, да очертаем няколко ключови приоритета, за да могат да се претворят в дела амбициите ни за реформа. Така, сега е, е, няма да ви заливам с забележки, но ще се спра на някои основни области, в които в последствие ще навлезем в подробности. Първо, оценката на резултатите, съпоставимостта, за която говориха колегите. После е, съпоставимост е, на професионалните умения, но не само между страните членки на Европейския съюз, но и с други части на света, като Китай и Съединените щати. Като тази съпоставимост трябва да се разработва е, по обективен начин, да имаме обективна преценка за тази съпоставимост в последствие да се анализира прилагането на практика на този болонски процес. Има много недостатъци. Е, в момента има економическа криза, бяха взети решения за намаляване на разходите в е, моята страна да говорите днес за болонски процес е, просто кара хората да се смеят, защото това доведе до съкръщаване на персонала, до съкръщаване на средствата за университетите, е, а това удря в сърцето имиджа на болонския процес, макар че ние не сме пряко отговорни за това. Третата цел, която можем да си поставим, това е да не се занимаваме само с съпоставимост, да не се занимаваме само с помощта за развитие на болонския процес, но да настояваме и за напредъка в развитието на висшето образование във всички държави членки. Просто да се издаде един етикет за авторитет, за имидж, свързан с болонския процес. Госпожа Фархаен. Но ако обичате, бъдете кратки. Благодаря искам да засегна нещо, което беше вече казано, а именно а, признаването на дипломата и, и адаптирането към системата бакалавър и магистър. Въобще в самото начало университетите бяха доста против тази система. Ако системата беше структурирана разумно, нямаше да бъде накърнено качеството в образованието, а и свободата на образованието да се разширява хоризонта на студентите и да не се концентрират студентите толкова и само и единствено върху ам, основните си компетенции. Доколкото разбирам, изпити се предлагат само в определени срокове и само в определени години. Човек може да посещава определени семинари. Въобще нещата са много формализирани. Различни специалности в различни университети имат различно съдържание и това осложнява признаването на кредитите, когато е, един студент е пребивавал една година в чужбина. Това са огромни проблеми. Проблемите от една страна са свободата в следването и от друга страна адаптирането на системата към реалните очаквания на университетите. Една от целите на Болонския процес беше всръв... всъщност сравнимостта на образованията, а в момента именно тази цел не се постига и това го казват ам, не само немски университети. Така че трябва и тук да се погрижим да осигурим адекватното качество, но и структура на образованието. Не може да става само за една структурна реформа на процеса, трябва качеството също да последва реформата. Има гъвкавост, това е добре, Знаем, че имаме магистърски програми, които с различна продължителност от една до три години. Това е в прерогатив на университетите. Добре, обаче в крайна сметка до това страда сравнимостта. Благодаря, господин Моргано. Sì, grazie. Eh, е, anch'io brevemente rispetto alle tante questioni perché... Е, Извинете, съвсем накратко вече зададохме много въпроси. Много въпроси вече бяха зададени, но основният е е, ние искаме ли реално да разрешим цялата тази сложност? А, ако да, то тогава трябва да намерим трети път. има рамка, която постоянно се променя, като до момента не сме намерили никакво окончателно решение. От една страна свобода и автономия на учебните заведения, а от друга страна качество. Ние знаем, че правилата са различни в различните държави членки. Така че именно за това смятам, и госпожа министъра вече го каза. смятам, че е необходимо да се направи нещо повече, за да може висшето образование да се регламентира на европейско ниво. В момента не можем да си представим връщане назад, при положение, че сме поставили основата на европейска регламентация. Вече има разграничения да се мине през дипломи 3 плюс 2, докато при обучение с по-активна професионална насоченост може да се предвиди по-кратко обучение. Но при чисто професионално обучение, когато се иска пряко излизане на пазара на труда, програмите и учебните съдържания трябва да бъдат различни. университета трябва да се свържи с технологиите. Кристина очерта много интересна рамка. Държа да й благодаря. Сега трябва отново да говорим за качеството, за мобилността, за съпиставимостта, но при научните изследвания трябва да се предвиди специално учебно съдържание. Не Бих е, искал да се спра сега на още една точка. В е, някои страни университета рискува е, да се е, окаже е, някаква глуха линия, защото няма възможности за намиране на работа. Всички знаем, че има класиране на университетите. Нека да не забравяме, че класацията на университетите не се прави възоснова на единни критерии. Има университети, при които има много научни изследвания и малко преподавателска работа. В други университети е точно обратното. Според европейската традиция, е, университета осигурява както обучение на студенти, така и научни изследвания. И мисля, че това трябва да бъде обяснено много ясно, особено когато се публикуват класации защото все пак в един университет студентите трябва и да се научат на нещо. Следващия депутат. Госпожо, много ви благодаря за вашия доклад. Ние говорихме по много въпроси за качеството на преподаването и тези въпроси си остават. Може би едно по-близко сътрудничество би било отговор на изискванията на пазара на труда в момента, защото в момента наблюдаваме е, е, свръхпродуциране продуциране на е, високо образовани хора. Може би една по-близка връзка с промишлеността, може би няма да доведе до гарантиране на работни места, но все пак по-добре ще се занимаем с въпроса за развойната дейност председателката, госпожа Либачка има думата сега и е, после ще е, чуем мнението на комисията и на доктор Тайсън. Благодаря. Най-напред Господин Тайсън от комисията има думата. Е, благодаря на парламента за това становище. Преди три години господин Берлингуер в тази комисия изготви становище, което също беше много полезно. Болонският процес не е европейски процес, това е процес, в който Европейския съюз трябва да играе ключова роля. Това е много належащо. Както казаха повечето колеги, е, това е ключов момент за процеса. Много неща бяха е, постигнати. Не бива да не ги дооценяваме. Ето, имаме система от три цикли. Тя е, е тази система съществува в 47 страни и никой няма да не поставя под въпрос съществуването на тези на тази система. 75% от курсовете използват системата на кредити. И а що се отнася до признаването на кредитите, 80% от студентите е по Еразъм Казва, че има много високо ниво на признаване на кредити. Не всички кредити се признават, това е така, но все пак има много е, голям напредък, който сме постигнали. Това бяха реформи, но прилагането на тези реформи във всичките 47 страни беше много неравномерно. Колегите казват, че процесът цикля така е. Сега е именно момента да съживим процеса. И смятам, че парламента може много да ни помогне тук. Имаше преглед на болонския процес вътрешен преглед за и, и е, инициативи за неговото съживяване. Една от идеите е, че Болонския процес се заема с прекалено амбициозни цели. Може би трябва да се концентрираме върху основните цели от 99-та година, да видим какво е необходимо за мобилността на студентите и за интернационал, интернационализацията на университетите. На второ място трябва повече да помогнем в прилагането на реформите, т.е. не да говорим за това какво трябва да правят държавите членки и страните извън Европа, но да им помогнем да се справят с предизвикателствата. Трябва да вземем предвид е, ситуацията в различните страни, защото това са страни от Исландия до Казахстан. Ситуацията са много различни. Е, образователните системи са много различни. Това означава да отделни страни в кластери и да работят заедно. Естествено, имаше някои основни промени в висшето образование от е, конференцията в Букуреш през 2012 година. Първата Първия момент тук е интердисциплинарността, както споменаха и много от колегите. Учените говорят много за интердисциплинарност и преподавателите също, но малко неща се случват. Е, там, където нещата се случват, е, това са, те се случват в а не в научни центрове и тръстове, а по-скоро в по-малки научни институти и университети, които се занимават с приложни науки. На следващо място глобализацията на образованието и, и научната и изследователска дейност. Тук трябва да, да разгледаме не само движението в рамките на академичния свят, но също така и сътрудничеството с Югоисточна Азия, Северна и Южна Америка. Тези връзки са много важни. Колегите говориха за ограничените средства в бюджетите. Това е голям проблем за колежи, за университети в много страни. До 22% има намаляване на, бюджети, на публичните бюджети, особено за много най-засегнати от кризата страни. И е, Болонския процес не е пощаден, той трябва да се справи именно и с тези съкръщения. И накрая, развитието на информационните технологии то също трябва да бъде взето предвид и да бъде интегрирано в процеса. Дигитализирането на образованието дава много възможности, особено по отношение на интернационализацията. Обаче тук се крият и предизвикателства. Как да осигурим качеството на курсовете, които се предлагат извън страната на студента, как да се осигури участието в такива курсове, качеството на, на, на курсовете и как да осигурим интеграцията на подобни явления в цялостния образователен процес. Не е късно за парламента да представи своята концепция, но мисля, че би било най-удачно за министрите преди конференцията в Ереван да, да уточнят своите приоритети, т.е. Да, избер, да изберат от всички предизвикателства основните три или четири приоритета, върху които да се съсредоточим за следващите три години. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Това беше много важна оценка. Госпожа Лобацка, моля ви за вашите заключения сега. Госпожа Либацка. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на колегите за техните ценни коментари. Ще се спре на три основни въпроса. Най-напред признаването на дипломи и квалификации. Признаването и на тези три фази на, на образованието. Тук трябва да съсредоточим усилията си, смятам. На следващо място това е нещото, което е, госпожа председателката подчерта, а именно бакала, бакалавърската степен. Бак... Въпросът е да имаме един завършен продукт е, при бакалавърската степен. Степен, която да ви даде възможност да се включите в трудовия пазар. И още нещо това, което каза представителя на комисията. Интернационализацията, е, интернационалния характер на курсовете. И използването на модерните технологии. Те трябва да бъдат свързани с мобилността на студентите. Студентите трябва да могат да използват потенциала на висшето образование и на технологиите. Е, трябва да подсигурим именно корелацията между научната, научния свят, научния сектор и образователния сектор, особено висшето образование. И накрая благодаря още веднъж на, за вашето внимание и се извинявам още веднъж за кратките срокове. Надявам се на добро сътрудничество. Благодаря, Кристина, за огромните усилия. наистина бихме искали да вдъхнем нов живот на а, свършеното до тук. А, а, и на стратегията 2020, но става дума и за допълнителни ресурси. Това е проблем, който току-що сега обсъдихме. А, защото държавите членки трябва да съфинансират част от а, мероприятията, но мисля, че наистина това трябва да бъде обект на много а, специфична и задълбочена дискусия. Същевременно трябва <clears throat> да наблегнем и на изследването, свързано с гъвкавостта. Мисля, че ти ще го направиш, както и да притежаваме по-хомогенни европейски документ, е, инструменти, които наистина да ни помогнат да регулираме процеса. При всички случаи няма, няма да добавям нищо повече, но този доклад наистина е много интересен, много важен. Разполагаме с страшно малко време, но същевременно заслужава си да форсираме нещата, за да стигнем подготвени в Ереван. И също така въпросът свързан с е, иерархията и класифицирането на европейските университети е много важен и а, като се включат критериите за интерна, интерна, интернализиране, качество и така. Сега, утре ще се срещнем отново в 9, а сега продължаваме с координаторите. 26 февруари е датата, а, на който ще, ще доразгледаме докладчика на нашата доклад.